Драги колеги, моля заемете местата си. Вече започваме с закъснение. Председателят Албертин и аз се радваме, че сред нас е посланник Осачка, специален представител на Европейския съюз и ръководител на делегацията в Афганистан от март 2010 година. Това е първият след влизането в сила на Лисабонския договор, който изпълнява тези две функции. Ето защо смятаме, че е много важно това, че той е сред нас Афганистан е парадоксален случай, тъй като от една страна повечето държави членки на Европейския съюз участват военно, но освен мисията по ОПСО, имаме и една малка мисия ЮПОЛ, която работи на, във връзка с полицейските сили. Тази мисия оказва хуманитарна помощ, помощ за развитие. Европейският съюз се възприел стратегия за Афганистан и Пакистан, която е твърде амбициозна. Давам веднага думата на посланник Осачкаш. Благодаря, господин председател, уважаеми депутати от Европейския парламент и от националните парламенти. За мен е удоволствие да съм отново тук в Европейския парламент като ръководител на делегацията и специален представител на Европейския съюз за Афганистан. За Афганистан, за да говорим за предизвикателската пред общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз в Афганистан. Много неща се случиха, откакто говорих пред Европейския парламент и Комисията по вътрешните по външните отношения през месец марта. Много неща се случиха. Имаше избори, Кабулската конференция. Целта е да се прехвърли повече отговорност за сигурността на афганските власти значително се засили общата политика за сигурност и отбрана на място. При пристигането ми в Кабул, делегацията на Европейския съюз се превърна в едно цяло, като делегация на Европейския съюз. В резултат на Лисабонския договор, делегацията под мое ръководство пое отговорност и пое функциите от ротационните председателства в Афганистан. Ние провеждаме преговори от името на Европейския съюз, преговаряме с партньорите ни от Афганистан. Ръководителите на мисии на Европейския съюз се срещат всяка седмица, за да споделят информация, послания, да координират проектите за развитие, за да бъде по-влиятелно и по-последователно присъствието на Европейския съюз там. Моята цел е да предоставям информация както на афганските лидери, така и на международната общност за това, което се случва на място. Трябва да се гарантира синергия между външната политика и компонентите, свързани с сигурността на Афганистан. Европейската общност, международната общност като цяло искат стабилизацията на Афганистан. Ясно е, че само чрез съвместни усилия на цялата международна общност и на международните организации, както и на останалите фактори, които работят на място, можем да допринесем за справяне с световните и регионални предизвикателства, проистичащи от ситуацията в Афганистан, като тероризъм, трансгранична престъпност, наркотрафик и прочие. Постоянният представител на генералния секретар и на ОНЕ и специалният представител на НАТО работим съвместно, както и с други международни представители в Афганистан. Ние имаме различни мандати, но работим като екип за постигането на същата цел. А тази цел е стабилен Афганистан, който от 3 до 5 години трябва да подобри ситуацията, да подобри стабилността, да се прехвърли повече отговорност на афганистанските власти, да се гарантира дългосрочното развитие на економиката, и отказ от производството на наркотици. Необходимо е да има държавни структури, които могат да осигурят основните услуги, необходими в страната. Засилването на ИСАВ, както и местните сили в Афганистан – изискват подкрепа за развитието на местните полицейски сили. Това е свързано с ангажимента на Европейския съюз за подобряване на управлението в Афганистан. Ние осигуряваме средства за развитието на националната полиция на Афганистан, подкрепяме и реформите в правосъдието. Европейския съюз е също важен фактор в политическото развитие на Афганистан. Комисията и държавите членки са използвали повече от 8 милиарда евро за развитието на Афганистан. Ние осигуряваме ежегодно по 1 милиард за проекти в Афганистан. Следните отрасли са в основата на тези земеделия, върховенство на закона, за здравеопазване, Обръщаме особено внимание също за стимулиране на спазването на правата на човека, особено на жените. Неодавна ние осигурихме помощ от инструмента за стабилност на женската мрежа в Афганистан в изпълнение на резолюцията на ООН, която се отнася за засилване ролята на жените в умиротворяването и в ситуации на конфликт. Афганистан. notably helping to shape the agenda for trade, transit and integrated border management of Afghanistan and its neighbors. also... Освен това, ние помагаме за създаването на Център за регионално развитие във Външното министерство на Афганистан, чрез съфинансирането на проекти на ОСР ние осигуряваме допълнителни ресурси за усилията на правителството за борба срещу производство на наркотици. Подпомагаме полицията, която се бори срещу това явление. Ние подпомагаме развитието на селските райони, като осигуряваме альтернативни възможности за фермерите, за да се откажат те от производството на наркотични макове. Тези, които а, получава средства, трябва да се откажат от насилието и подпомагането на терористични организации да работят за мирен Афганистан. НАТО работи по един преходен план. Знае, че генералният секретар на НАТО ще говори скоро пред вас. Европейския съюз предоставя информация на ИСАВ, както чрез държавите членки, така и чрез делегациите на различни форуми в Кабул. Ние подпомагаме прехода след неговото начало чрез ИОПОЛ, като осигуряваме обучение в нези провинции, където ситуацията е сравнително добра. Афганистан е предизвикателство. 30 години конфликта засягат отрицателно развитието му. Има различни интереси на неговите съседи. Има много сложна ситуация със сигурността. Въпреки тези предизвикателства, както каза на Кабулската конференция госпожа Аштан, Европейския съюз прави това, което обещава, като се съобразяваме с е, приоритетите на Афганистан и следваме нашия план за действие. Някои от държавите членки вече са направили нужното. 2010 та е, показва по-силно желание от страна на афганското а, е, ръководство за стабилизацията на Афганистан и това се подкрепи от международната общност – Провеждането на консултативното събрание в Кабул се събраха представители от всички части на Афганистан, за да се изготвят пътна карта за помирение и умиротворяване. Ние използваме също инструмента за демокрация и права на човека. Това е за нас важна платформа за диалог с правителството и за цялостен диалог по процеса за помирение. За пръв път в историята на Афганистан, чрез нашата подкрепа, 300, 3000 жени бяха представени а, в Националното събрание. Там бяха включени организации за права на човека, женски организации, засилва се ролята на жените в обществото. Консултативното събрание одобри Върховен съвет за мир. Той не е официално създаден все още. Кабулската конференция на 20 юли е краягален камък за засилване на ролята на ръководителите на Афганистан за неговото развитие. Нямаше никакви инциденти. Конференцията също се фокусира върху преходния период и суверенитета на Афганистан, както и за създаването на правителството. Преди Кабулската конференция Европейския съюз игра важна роля, за да гарантира, а, че решенията от Лондон ще бъдат изпълнени от правителството. От... Важно е сега Европейския съюз международната общност е да продължат натиска и да помогнат на правителството да реализира ангажиментите си за добро управление с нужните резултати. Без силни мерки за борба срещу корупцията и административен капацитет няма да има нужното ниво на економическо и социално развитие има все по по-голяма настъпателност от страна на афганското правителство за по-силно поемане на отговорност. Ние искаме това да се реализира на практика. Три десетилетия на война и конфликти доведоха страната до намаляване на броя на квалифицираните афганци, които да поемат ролята за националната стабилизация и изграждане. Участващо отговорно правителство е необходимо което да осигури нужните услуги. Необходимо е по-добро взаимодействие между централната и регионална власти, борба срещу корупцията, също и насърчаване на правата на човека. Европейския съюз ще фокусира усилията си върху важния въпрос за изграждане на капацитет на национално и поднационално ниво. Необходимия е политически ангажимент от афганското правителство за структурни реформи в публичната администрация, включително реформа в държавната служба. Започнах заедно с афганските лидери да търся възможности за подкрепа от Европейския съюз за обучение на държавни служители чрез създаването на национални регионални центрове в Кабул и другаде. Ще продължим да подкрепаме онези служители от Афганистан, които работят по конкретни програми в сферата на правосъдието. На 18 септември се проведоха избори за парламент. Това са първите избори след падането на талибаните. На тях се гледа като на важен знак за суверенитета на Афганистан. Тези избори се приведоха по много трудни обстоятелства. Провеждането на тези избори при тези обстоятелства може да се счита само по себе си за постижение. Аз бях в някои от избирателните секции в Кабул и бях впечатлен от коража на афганците, които упражниха демократичното си право, въпреки заплахите, сплашването и трудната среда със сигурността. Бяха подадени между 30 и 40% от гласовете на имащите право на гласовете. Имаше по-добра организация, което позволи да се финализират списъка а, в избирателните секции един месец преди произвеждането на изборите, което е значително подобрение в сравнение с изборите през 2009, когато тези секции бяха обявени само два дни по-рано. Имаше подобряване на процеса на вземане на решения за откриването на съответния брой избирателни секции, въпреки че имаше искания за допълнителни секции. Видяхме и по-силно участие на младежи и жени. Повече от 400 жени а, бяха сред кандидатите. Но изборите не са приключили. Изборите може да се провели сравнително спокойно, но благодарение на подкрепата на международната общност, най-вече на ООН и техническата помощ на ПРООН, Сега се намираме в критичен момент. Резултатите трябва да бъдат представени и процесът ще продължи известно време. Това представлява политическо, техническо предизвикателство. Могат да бъдат представени първоначалните резултати от а, провинциите. Имаше и, и а, измами, трудно е да се каже в какви мащаби. И а, сега тези случаи се разглеждат а, от а, комисията, която се занимава с нарушения. Ние трябва да продължим да подкрепяме властите за справяне с проблемите. Европейският съюз е твърдо решен да подкрепи процеса и да работи с съответните заинтересовани страни за провеждане на избора, избирателна реформа, която е толкова наложителна. Успеха се измерва не само за това, което ние считаме за свободни и честни избори, а това, което считат, за, смятат за тях афганците, дали те считат, че те са приемливи за тях. Тези избори, по мое мнение, са проява на волята на афганците да формират бъдещето на своята страна. И те ни напомнят защо сме в Афганистан. Ние сме там, за да гарантираме мирен и сигурен Афганистан, който да позволи дългосрочното развитие в полза на афганците мисия, полицейската мисия в Афганистан помага за неговата стабилизация. 23 държави членки участват в тази мисия, която помага за изграждането на национална полиция в Афганистан. Като специален представител на Европейския съюз, аз осигурявам нужните насоки на ИОПОЛ. На аз обсъждам въпросите с афганските лидери, както и с международните партньори. Работя с Иго Лайнен, който е новият ръководител на мисията. Искам да споделя сега някои от моите констатации, някои препоръки, как да се подобри мисията ни в Афганистан. Както знаете, ИОПОЛ имат шест стратегически цели – те трябва да бъдат представени в съответната рамка контрол и комуникация, проследяване, създаване на отдел за криминални разследвания, сътрудничество в сферата на правосъдието и създаването на отдел по човешките права. През последните две години около 125 а, а, програми са разработени, осигурено а, обучение на повече от 11 000 полицаи. Има 260 различни политики, които създават нужната оперативна рамка за процеса на реформи в полицията. 50 000 часа обучение е предоставено. ИОПОЛ изгражда възможностите на силите на Афганистан за борба срещу корупцията. Има звено за борба с корупцията към главния прокурор. Но ние трябва да гледаме на нещата и в по-широк план и да признаем, че мисията за обучение на НАТО в Афганистан през последните две години е основният фактор в реформата на полицията и е водеща в обучението на полицията, както и в подпомагане на Министерство на вътрешните работи. Използват се също и персонал на договор. Оперативният бюджет е повече от 9,5 милиарда евро. Докато ИОПОЛ има бюджет само 59 милиона евро. И така, въпреки, че има добро сътрудничество а, с мисията на НАТО, ИОПОЛ е заплашена от това да бъде слъскана в периферията при реформата на полицията, ако не приоритизираме задачите. Има широко разбиране в държавите членки в Афганистан, а, че ако дейностите не са фокусирани, няма да се стигне до осезаеми резултати. За да се стигне до резултатите, ИОПОЛ трябва да фокусира своята дейност само в тези области, където може да допринесе добавена стойност. Основната, основният приоритет трябва да бъде изграждане на капацитет в полицията, да се осигури също обучение. Тук ИОПОЛ има да значителни възможности. Ние трябва да предоставим на ЮФО оперативни средства, за да се справя по-ефективно и в по-голям мащаб с задачите си. Въпреки инициативите за финансиране, ЮПОЛ не разполага с нужните средства, за да организира обучение. 500 хиляди евро са предвидени за 2011 и 2010. Затова 50 милиона евро ще се осигурят от инструмента за стабилност на комисията за създаване на колежа в Кабул, както и друг в Бамян. Това за пръв път ще постави ЮПОЛ в позицията на възм... да прилага а, своя програма за обучение на полицията. В момента Европейската комисия проучва възможността за предоставяне на допълнителна помощ за обучение на полицията чрез инструмента а, за сътрудничество за развитие. ИОПОЛ трябва да получи повече подкрепа от държавите членки чрез командировани служители, за да се справи с основните приоритети в областите, в които работи. чрез а, пряко а, наемане а, на служители, които в момента са пенсионирали а, на договори. И опол трябва да може да извърши нужното обучение в а, а, цивилния сектор и полицията. Дами и господа, Европейският съюз разполага с ресурсите да се фокусира върху някои от ключовите приоритети в, в Афганистан. Трябва да увеличим своето присъствие, да, трябва да представяме гледната точка на Европейския съюз. Развитието, както добре знаем, е взаимно свързано с сигурността и най-важна проверка. Това е важна проверка за стратегията. Изборите не са нещо, което трябва да бъде забравено с течение на времето. Европейския парламент може да играе роля и аз очаквам да работя с Европейския парламент тази посока. Това ще бъде дългосрочен проект, който ще изисква много усилия. Ние можем да насърчим правата на човека на всички области, да помагаме доколкото е възможно за регионалното економическо сътрудничество с всички съседи на Афганистан. Политическите то, е, економическо ангажиране на Европейския съюз изисква да работим заедно с афганците и с ООН, НАТО и други през едните години. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Няколко парламентаристи поискаха да се изкажат. Напомням на представителите на националните парламенти да дадат знак, ако искат да се изкажат. Имайки предвид ограниченията във времето и опита сутринта, ще бъда строг. Генералният секретар на НАТО ще дойде тук точно в 4 и за това ще ви помоля да бъдете кратки. Сега дам думата на господин Ралаки, нашия докладчик за Афганистан. Благодаря, господин посланник, за експозето, в което се спряхте на ситуацията в Афганистан. Разбирам, че сте там от няколко месеца и няма да бъде честно да искам е, кой знае колко от вас. Афганистан е сложна страна. Съвсем откровено искам да кажа, че бих предпочел едно по-реалистично описание на ситуацията в Афганистан – и ефекта от присъствието на Европейския съюз. Представихте ни една розова картина, която малко ме притеснява. Почти не споменахте факта, че Афганистан е страна, която е във война от 9 години. И каквото и да направи Европейския съюз в гражданския сектор, с мисията, ЮПО и така нататък, и международната помощ, не може да се преодолее този факт. Европейския съюз до сега нямаше стратегия. Плана за действие е изключително слаб списък с добри намерения и пожелания. Стратегия няма, защото трябва да има връзка между това, което прави Европейския съюз тази война, която не може да се спечели и която се води от 9 години, мирния процес в Зарожиш, в Зародиш и Европейски съюз трябва да може да каже нещо по-съществено за мирния процес. Връзката между бедността и корупцията, която не показва признаци да отслабне. Също така въпросът и за насилието, нарушаването на правата на човека, убийството на граждански лица. Така че аз бих предпочел една по-реалистична и по-предпазлива картина на ситуацията. Оценявам онова, което казахте за ЮПОЛ и факта, че Европейския съюз стига до по-реалистично виждане за това, което може да направи ЮПОЛ в Афганистан. Приветствам интеграцията с мисията за обучение. И факта, че 50 милиона евро на ЮПОЛ не могат да се сравняват с огромните инвестиции, на мисията за обучение на НАТО. Това означава, че процеса на интеграция трябва да върви бързо. Не става дума за маргинализация на ЮПОЛ. Става дума за това ЮПОЛ да бъде интегриран в международните усилия, насочени към това след 3-5 години в Афганистан да няма чуждестранна намеса. Парламент обсъжда стратегията и се надявам, че през следващите месеци ще имаме една по- ясно формулирана стратегия за това, което можем да направим в Афганистан и се надявам, че ще можем да сътрудничим по-тясно с вас. При всички случаи, вие заслужавате подкрепа и добри пожелания. Благодаря. Благодаря. Господин Берман председател на делегацията за връзки с Афганистан на Европейския парламент. Благодаря. Благодаря ви, Галда Сосачкас. Благодаря за това пространно представяне на вашата дейност. Аз имам четири въпроса. Няма да се разпростирам върху литературен обзор. Каква е, какъв е смисълът от избори без списък на избирателите, без списък, който казва кой е гласоподавател в коя избирателна секция е записан. Какъв е смисълът от това? Мисля, че единственият ефект е намаляване на легитимността на бездругославите институции в Афганистан. Вторият въпрос. Институциите трябва да бъдат засилени. Европейския парламент, разбира се, ще дава своя принос, ще види как може да помогне за засилване на местния капацитет. Това би трябвало да бъде ролята на Европейския съюз. И очудвам се, че го споменавате, защото това е част от, на, от дейността на Европейския съюз от няколко години. Ние би трябвало да играем водеща роля в областта на изграждане на капацитета. Какво е необходимо и къде може Европейския съюз да се представи по-добре? ЮПОЛ, и това е третият ни въпрос, прекрасен проект, изправен пред трудности може би ни трябва труден избор. Да продължим или да спрем? Ако продължим, ще трябва да инвестираме, ще трябва и да изясним фокуса. Според мен това е обучение на полицията не е под шапката на НАТО, защото НАТО е военна организация и обучението на полицията не се осъществява от военните. Това е в рамките на, гражданския, на гражданския сектор. И така, какво мислите за това? Какъв трябва да бъде фокусът на ЮПОЛ? Четвъртата тема, която не споменахте достатъчно подробно, е корупцията. Европейския съюз приема твърде високото ниво на корупция на самото, на най-високо равнище. Понякога господин Карзай спира разследвания на случай на корупция сред хора, които са твърде близо до него. Знаем, че Афганистан зависи изцяло от чуждестранна помощ, само че според мен е неизбежно да се наложат определени условия. Вие какво мислите? Благодаря. Благодаря. Имайки предвид броят на желаещите, да се изкажат. Ще ви помоля настоятелно да не се изказвате за повече от две минути. Господин Зингерис, председател на Комисията по външни отношения на Литовския парламент. Господин посланник, драги приятели, искам да ви кажа, че разбира се, съм ви благодарен за изказването ролята, която играете е в толкова трудна страна. Помня, че вие бяхте главен преговарящ на Литва за членство на Литва в Европейския съюз. Сега сте на, в най-трудната страна в света – Сега, дали ще, ние или ще спечелим, или ще загубим. В страна, в която е изключително а, настроена срещу гражданското общество. Това е страна, в която разликата между идеите на демокрацията и реалността. Е, как смятате, че ще развивате образованието, след като дори няма смесени училища за момчета и момичета? Как ще осъществяваме гражданско образование в един регион, който е толкова далеч от всичко онова, което изповядва Европа? But to the ideology, how are we going to win? Well, our neighborhood, for example, European Union. В източната част на Европа има понякога проблеми, но въпреки това всичко е в някакви приемливи граници. Вие сте в страна, в която разликите са огромни в сравнение дори с най удалечените източни партньори на Европейски съюз. Госпожа Коба. Благодаря, господин посланник. Вие използвахте много дипломатичен език за изборите в Афганистан. Аз не съм сигурна, че разбрах добре каквото казахте. Вие говорите за двоен критерии, Имате предвид европейски критерии за Европа и критерии за изтока. Това ли е позицията на Европейския съюз, може ли да кажете? Знаем, че изборите в Афганистан а, бяха характеризирани от насилие а, и измами. 17 души са загинали. Това е по съобщение на Ройтер. Наблюдателите също подчертават, че в повечето провинции е имало фалшифициране на гласовете. За съжаление, господин посланик, целият процес, вместо да засилва легитимността на политическата система, може да доведе до повече подозрение срещу международното участие, срещу международната общност и до нови конфликти между местните лидери. По мое мнение, ние като международна общност, като Европейския съюз, не сме си извлекли полуки от предишния ни опит в Афганистан. Благодаря. Господин Робер Уалтер. Благодаря, господин председател. Имам прост въпрос. Искам да благодаря на посланика за неговото представене и за това, че ни запозна с а, доста сложната работа, която изпълнява. 90% от хероина по улиците на Европа идва от Афганистан. Разходите за нашата система на правосъдие и здравеопазване в милиарди. и финансирането на а, бунтовниците идва пряко от тази търговия. Хората а, зависят за своя поминък от а, производство на тази а, култура. А, и ако бъдат изкоренени техните а, макови полета, това ще доведе до допълнително обедняване на хората. В Европейския съюз ние имаме много опит в а, купуването <clears throat> на продукция, която никой не иска, е, която складираме, след това унищожаваме. Защо да не изкупим и, култура? и продукцията от мак През втората година Европейския съюз може да плати на фермерите да не произвеждат нищо. Казваме а, на наша терминология тук оставяне а, на угър. Можем да ги насърчим да произвеждат альтернативни култури. Ако установим, че те отново произвеждат мак, ние можем съвсем основателно да ги унищожим и да спрем да им изплащаме чека. Може ли да приложим някакъв по-радикален подход към финансирането на бунтовниците? за да можем в бъдеще, като Европейски съюз, да, да следваме по един легитимен начин това. Господин посланник, не съм съгласна съвсем с казаното от вас. И че афганците трябва сами да преценят дали изборите са били честни не можем да намаляваме своите стандарти, все пак ние имаме обективни критерии, за да кажем дали едни избори са били свободни и честни. Имало е доста фалшификации. Това е, разбира се, отделно от ситуацията със сигурността, което е възпрепятствало много хора да отидат да гласуват. По Илпол искам да ви запитам, защо нямаме нужния подход за обучението на полицията в Афганистан по правовата държава и усилията ни за изграждане на капацитет. Допринасяме ли за някаква промяна в съдебната система? Какъв е смисъла да обучаваме военни и полиция, ако не правим нищо за правосъдието, защото те са важни а, за гарантиране, че ще се спазват правата на жените и ще се борят срещу корупцията. И как работите с представители на Европейския съюз в Пакистан? Защо също не кажете на нашите американски партньори, че използването на безпилотни самолети за убиването, на, за ликвидирането на, на хора не допринася с нищо за решаването на проблема. Господин посланник. Най-напред искам да ви благодаря за това, че зададахте трудни, интересни въпроси. По този начин аз ще предам становищата на, в Афганистан. Това и казах на президента Каразай, че тук ще ме подложат на сериозен изпит. Нека сега да отговоря на конкретните въпроси. Обвинихте ме в твърде голям оптимизъм. Нещата са толкова тежки, че ако човек не е оптимист, просто не може да работи в Афганистан, така че ни трябва известен предпазлив оптимизъм. Да, бих искал да прилагаме същите критерии. Да, прилагаме ги към афганистанците. Бихме искали изборите да бъдат като в Португалия, Испания, Швейцария или Литва, но това няма да стане скоро и аз искам да бъда честен с вас. Искам да бъда честен пред данокопаците, които следят нашата дискусия. Това не е страна, в която се воюва от 9 години. Това е страна, в която има вътрешен конфликт от 30 години. Става дума за страна, в която 80% от хората са неграмотни. Страна, в която никой не знае. Нито генерал Петреус, нито президента Карзай, нито президента Обама колко души живеят там. Европейския съюз е готов да помогне на Афганистан да осъществи избирателната реформа веднага след октомври. Не става дума само за избирателните списъци, които са предпоставка за всички демократични избори. Ние, освен това, трябва да ги насърчим да извършат избирателна реформа, като приложат системата на един непрехвърляем глас. Това е сериозна пречка пред развитието на на политическата реформа. И моят отговор е да, ситуацията е трудна. Но как да не подкрепяме хората, които независимо от заплахите за насилие отидаха и пуснаха своя глас? И според мен това беше най-окоръжителното през последните месеци. Сега, на по-конкретните въпроси. Господин Лаке, оценявам вашия интерес, следя дебата в парламента, между парламента и комисията за новата стратегия, но от моята гледна точка ние имаме стратегия, знаем какво трябва да се направи. Ние имаме нужда от вашата подкрепа в областта на административната реформа и за подсилването на ЮПОЛ с допълнителни инструктори от държавите членки. Моля ви да помогнете тук. Второ, по отношение на списъка с въпроси от Тайс Бергман. Какво е мнението за, е, изборите, за изборите? Мисля, че казах. Що се отнася до институциите? Сега това е заложено в Европейския план за действие. Е, опитът и знанията на Европейския съюз всъщност подсилват капацитета на публичната администрация. Ние работим чрез програмата за развитие на ОНЕ. Първото, което трябва да се осъществи в Афганистан е да се осъществят кратки интензивни курсове от по 5 дни. След това идват цялостния процес на взимане на решение, процес на консултация между агентите. Те се... Много работа трябва да се извърши. Французите, британците ще помогнат в укрепване на капацитета за взаимодействие между институциите. Заедно с това обаче трябва да изградим центрове за обучение на публичната администрация, където да се обучават бъдещите ръководители на Афганистан. И ето това ще бъде моето предложение пред комисията. Надявам се, че ще получа и вашата подкрепа в процеса на създаване на такива центрове за обучение по публична администрация в страната. Второ, за ЮПОЛ. Там са записани 6 стратегически цели. Те отразяват реалността в Европейския съюз. Това е част от изграждането на компромис. Мисля, че хората си вършат работата много добре с ентусиазъм. Само, че възможностите им са ограничени. Ето защо аз мисля, че ние трябва да се съсредоточим върху един приоритет – и той се признава и от афганистанците, и от американците, които, разпо... които предвиждат много голяма сума, но никой няма капацитета и познанията в областта, в която ние имаме възможности. И това е обучение на гражданските сили на реда. Е, това е изключително а, ценно. Тряб, необходима е а, полиция с правомощия за разследване. Последният въпрос, който повдигнахте, е свързан с корупцията. Да, проблемът е сериозен. Ето защо аз ръководих усилията на Европейския съюз от името на международната общност да се реши този въпрос преди конференцията на Кабул. Сега истинското предизвикателство е да се премине от декларацията към конкретни резултати. Е, свидетели сме на известен напредък. Наскоро посетих една провинция, където главният съдя ми казаха, че има конфликти между различните части на съдебната система по случай на корупция. ЮПОЛ работи с трима прокурори и обучава афганските прокурори за работа по известни дела за корупция. Така че ние, мисля, че ние можем да дадем а, ясен фокус на тази дейност. Моят приятел Емануелис повдигна един много интересен и труден въпрос. Ще спечелим ли или ще загубим? Мисля, че не можем да си позволим да загубим. Твърде много е заложено на карта. Ето защо е необходимо да разберем, че няма бързи решения и с напредването на военните операции – гражданското измерение е, ще придобива все по-голямо значение. Не мисля, че можем е, да намалим пропаста. Става дума за различна нация със свои ценности, своя религия. Трябва да уважаваме това и да съобразяваме с него, но както показват е, подготвителните дейности за изборите, ние можем да провеждаме по-прозрачен процес на демокрация. Мисля, че отговорих на въпроса за изборите и двойните стандарти. Афганс... По-нататък афганистанската мрежа, международните медии, ни представят данни за корупция. Сега комисията за оплаквания ще трябва да се произнесе по подадените сигнали. Самите афганистанци вярват в един прозрачен процес. Ето защо е много важно да се областят тези институции с, и да им се осигури съответния административен капацитет. Робърт Уолтър излезе с едно интересно предложение. При цялото ми уважение на думи е лесно, но на практика е трудно. Заедно с вашия посланник – прелетях с хеликоптер над Хелман и видях засадените с мак полета. Да, можем да разрушим тези насъждения, само че ако няма други култури, нищо не можем да направим. Европейския съюз предвижда значителни средства за альтернативен поминък – Мисля, че отговорих и на въпроса ви за корупцията. Не на последно място съдебната система. Прав сте. Проблемът е състои в следното. Основният проблем е много слабият административен капацитет. Сега ние им помагаме. Наш експерт помогна при разработването на нов нормативен акт за доброто управление и съдебната система. Сега един друг експерт работи с трите съдебни институции. Аз разговаря всички тях. Министра на правосъдието, председател на Върховния съд. Необходимо е да, да бъдат Необходимо е засилване на, засилване на капацитета в областта на различни области на организиране на дейността. Благодаря. Остават ни 20 минути. Следващите, ще ги, които се изкажат, настоятелно ви моля да бъдете кратки. Бяха зададени доста въпроси, чухте им отговорите. Така че имайте предвид и това, господин Калер. Благодаря, господин посланник, за това, че сте днес а, сред нас. Афганистан е страна с а, свои традиции, без а, истинско централно управление в историята си. Намираме се в процеса на приемане на резолюция тук в Европейския парламент. И много от нас желаем да изразим политическата воля на хората, да излезем от този капан, в който затъваме все повече през последните 9 години. Питам се, какво е вашето мнение за предложението да се организира политически процес в Афганистан, който да включва всички политически и военни сили, целта на който да е да ни позволи да изтеглим коалиционните сили тогава, когато това бъде възможност. Какво е вашето мнение по този въпрос? Кой, по ваше мнение, не би могъл да бъде включен в подобен политически процес? Моето мнение е, че ние трябва да излезем от този капан, защото колкото повече оставаме там, толкова по-дълбоко затъваме. Това, което не трябва да допускаме в Афганистан, е той да се превърне отново в обежище за международния тероризъм. Но това е иллюзия. Ние не можем да управляваме тази страна. Те трябва да управляват страната си сами. Господин Раймер, председател на Комисията по отбраната на, естонското, на Естонския парламент. Благодаря ви много. Въпросът ми е за една институция, която не чух да се споменава, именно Афганския парламент. Ние подкрепяме централното правителство, провинциалните управи в Афганистан, ние подкрепяме полицията, избирателната система, но какво ще кажем за Афганистанския парламент? Бил съм много пъти в Афганистан. Посещавал съм афганския парламент. В Естония започнахме програма за техническа помощ и използвам а, а, тази възможност да призова колегите от останалите а, парламенти да помогнат на колегите в афганския парламент. Това е много важен въпрос, защото по този начин ще се укрепи позицията им в афганското общество. Изглежда сме ги позабравили. Благодаря. Господин Танък. Благодаря, господин председател. Господин Зинга казва, че има разделение между момичетата и момчетата при обучението. Това не ме притеснява. Това, което повече ме притеснява е липсата на всяко обучение в, голем... в някои части на страната. Въпросът ми е свързан с съседен Пакистан. Считате ли, господин Сачи, че президента Задари прави достатъчно за контрол върху своите воени, за разузнавателните служби, за онези, които подкопомагат талибаните в Афганистан. Пакистанските талибани сега са реална опасност за възстановяването на Пакистан след наводненията. Извършвате ли координация с демократична Индия в процеса на демократизация? Какви са другите маршрути, които заобикалят Пакистан? И как може да се подобри сигурността на мисиите на ИСАФ и други мисии? Господин посланник, искам да ви помоля следвато. Комюникета от конференцията за Кабул предвижда, че през 2012 година 50% от международната помощ ще минава през бюджета на Афганистан. С оглед на банковите проблеми, смятате ли, че това може да стане? По-нататък искам да ви попитам за работата на журналиста достъпа до обучение в тази страна. Знаете, без съмнение, двама френски журналисти са задържани от 9 месеца в Афганистан. Френските органи редовно правят запитвания. Искам да попитам дали Европейски съюз може да направи, да се застъпи за освобождаването на тези двама журналисти. Благодаря. Господин Фрунзулица от Румъния. Благодаря, господин председател. Uh, Има опасност от стачка на авиодиспетчерите, но пък дискусията е изключително важна. Благодаря на посланника Осачкаш за неговата решимост. Желаемо успех, дами и господа, за всички наши страни. Та мисията на Европейския съюз в Афганистан е много голямо предизвикателство. Афганистан обаче е и възможно за Европейския съюз а им по-конкретно да прояви и подобри своите способности в областта на институционално изграждане, управление на кризите и възстановяване. Това е възможност и трябва да се подчертая това, тъй като имаме не само предизвикателства и възможности. Това е изпитание за взаимоотношенията между Европейски съюз и НАТО. След като НАТО има много повече опит в областта на военната отбрана, Европейски съюз трябва да се съсредоточи върху институционалното изграждане. Мисля, че това е ключа за, към успеха в Афганистан. Що се отнася до устойчивото сътрудничество, всички регионални а, фактори, Европейски съюз трябва да играе водеща роля. Трябва да имаме предвид, че доброто управление е особено важно за успех във всички останали сектори. И това е ключовата роля на Европейски съюз в Афганистан, защото, дами и господа, освен чувството за сигурност, гражданите на Афганистан трябва, да, трябва и да усещат, че могат да разчитат на институции. За съжаление, те такива липсват. Сега идвам и до въпроса си. Как предвиждате развитието на мисията на Европейския съюз, като имаме предвид, че в края на 2011 някои страни са обявили, че ще се изтеглят оттам. Благодаря ви. Благодаря и накрая господин Янис. А, да, господин посланик, благодаря ви най-сърдечно за изнесеният от вас доклад. И господин Халивер Солана, миналия петък, т.е. преди няколко дни, представи една книга. Това е всъщност негова книга и е при презентацията на книгата той каза, че войната в Афганистан не може да се спечели по военен път и аз искам да чуя какво мислите вие за тази оценка на Хавиер Солана. И, както казах, ние имаме проблем с времето, за това ще бъда съвсем кратък. Въпросът ми е съвсем кратък. Почти всичко става по-добре, ако а, международната общност се оттегли и се остави свободно поле за действие е, за талибаните. Не смятате ли, че тогава Афганистан ще стане място на тероризъм? Благодаря. Благодаря. Благодаря ви за интересните въпроси, които поставят предизвикателство пред мен. Първо на господин Талер за политическия процес и че войната не може да се спечели с военни средства. Отговорът е в това, че решението е, е политико-военно. Това наблюдаваме, в това участваме и това подкрепяме силно, особено усилията на афганското правителство за помирение. Много важно е да признаем, както каза господин Талер, че изтеглянето може да е възможно от моя гледна точка когато можем да създадем основи, върху които афганците могат сами да управляват страната си. Такива основи все още липсват. Когато се срещам с представители на парламента, на, на медиите, на гражданите, винаги казвам, че ако се отеглим а, сега, ще оставим зад себе си а, всичко объркано и ще превърнем тази страна в убежище на тероризма. Може да се стигне дори до регионална война. Искам да благодаря на всички, които допринасят за стабилизацията на Афганистан и да отдам дължимото на войниците, които загинаха в този процес. Военните средства няма да са достатъчни, Необходим е политически ангажимент, както и оказване на помощ за развитие. И тук Европейския съюз има да играе съществена роля. Към въпроса, поставен от представителя на Естонския парламент. Да, аз приветствам вашия интерес към подпомагане на парламента на Афганистан. Има някои опити правени с такива опити от страна на Европейския парламент. Не всичко вървеше гладко. Дори днес обсъждах този въпрос с представители на Европейския парламент. Много важно е обаче да се използва натрупаната инерция. Надявам се новия парламент да започне да заседава в края на а, ноември. Ако можем да им помогнем, да разберат каква е ролята на депутатите, по какъв начин трябва да се държат депутатите, какви са връзките с останалите институции а, на централно и регионално ниво. Може също да поканите да ви може също да ви поканим да присъствате при стартирането на работата на афганския парламент. Сега относно въпроса от Великобритания за ролята на Пакистан. Господин Танък зададе този въпрос. Ние всички Разбираме колко взаимно свързани са тези две страни. Те са отделни страни, те са суверенни страни. Но а, исторически и още по-важно по-настоящем те са много тясно а, взаимно свързани. Затова трябва плана за действие да а, се отнася както за Пакистан, така и за Афганистан. Работя с колегата от, в а, Исламабад много тясно, както и с представителите на САЩ и други заинтересовани страни. Има известен напредък в развитието на двустранните отношения между двете страни. Необходимо е да има тясно, конструктивно сътрудничество, за да се разрешат проблемите, свързани с огнищата на международен тероризъм по границата между Афганистан и Пакистан. Относно альтернативните маршрути, ние също инвестираме и подпомагаме силите за граничен контрол в северната част. Има само два альтернативни пътя, като изключим Централна Азия, Пакистан. Има насърчаващи сигнали за економическо сътрудничество в рамките на региона – беше подписан договор за газопровод от Туркменистан, който ще създаде нова платформа за економическо сътрудничество, за економически връзки между страните, особено между Индия и Пакистан, които имат голям залог в Афганистан. Това ще замени сегашните съперничества и конфликти. Комисията активно участва и формира дневния ред за регионално сътрудничество чрез РЕКА, регионалната конференция за сътрудничество. На 3 и 4 ноември ще се проведе следващото заседание комисията ще даде своя принос, особено в сферата на засилване на граничния контрол. Аз контактувам тясно с посланиците на Индия и Пакистан. С единия от тях играем заедно тенис. Насочването на повече ресурси чрез бюджета и как банковата криза може да засегне това. Ние бяхме а, поели ангажимент да увеличим а, средствата чрез бюджета. Ние обаче ясно говорим с афганистанците, да, ние ще ви помогнем, ние ще осигурим ресурси, стига вие да се справите с корупцията а, и да гарантирате доброто управление на публичните финанси. Това е записано в документа от конференцията в Кобун, Кабул. Това е известно и на президента на Казай и ще действа на тази основа. Относно журналистите, аз няма да навлизам в подробности. Това е въпрос, който се следи в... И френските власти са водещи в търсенето на решение. На въпроса на румънския депутат, какво ще се случи през 2011, която военното присъствие намалее. Ако правилно разбирам, имате предвид и е, тъй като военните дейности а, са а, отговорност на генералния секретар на НАТО Размусен, който след малко ще бъде тук. Но ролята на цивилните, на, на полицията ще се увеличат само ако се реализира преходен процес в Афганистан. Благодаря. Господин посланник, след няколко минути ще дойде генералния секретар на НАТО. Имаме няколко минути пауза и след това ще продължим дебата. Искам да повторя своята благодарност за интереса ви към Афганистан. Той ще ни помогне в бъдещата ми работа по работата върху плана за действие. hour and so there Bene, cari colleghi, se gentilmente prendete posto, il segretario generale della Nato è con noi, molto puntuale. Моля да вземете местата си. Генералният секретар пристигна съвсем на време. И ние трябва да му се отплатим. Тоест, да се опитаме да започнем и да свършим на време. Искам да благодаря на нашия гост за това, че прие поканата ни да присъства на заседанието днес след обед. Когато ще говорим за отношенията между Европейския съюз и НАТО. Има два нови елемента в ситуацията след влизането в сила на Лисабонския договор – сферата на сигурността и отбраната. Продължават и дискусиите в вашата организация, господин генерален секретар, относно стратегическите насоки и глобалната стратегия за участието на НАТО в бъдеще. Това е доста необичайно заседание, тъй като освен колегите от Европейския парламент, тук присъстват и членове на комисиите по външни работи на почти всички държави от Европейския съюз. Ние имаме чудесната възможност сега да обменим мнения по въпроси от взаимен интерес, които са от особена важност за нашите граждани. Както всички знаете, Европейският съюз и НАТО имат обща цел за гарантиране на сигурността и мира не само в Европа, но и отвъд границите на Европа. От 27-те държави, членки на Европейския съюз, голяма преобладаващата част членуват и в НАТО. Гражданско-военните операции често се осъществяват много тясно с присъстващите сили на НАТО. Има такива примери в Косово и Афганистан. реализирането на една истинска обща политика за сигурност и отбрана след влизането в сила на Лисабонския договор ни карат да търсим синергия и взаимна допълняемост между дейностите на Европейския съюз и НАТО. Още от самото начало казах, че НАТО, господин генерален секретар, преминава през период на преосмислене на приоритетите и начина на работа. И ние с нетърпение очакваме да чуем от вас точно какви са промените, които ще предложите на 14 октомври на членовете на Алианса, когато ще се проведе заседанието на външните министри от НАТО по този конкретен въпрос. Искам да ви благодаря за открития начин, по който дискутирахте въпросите с нас през юли. Надявам се, че това ще се случи и сега в процеса на реформи. Вие винаги сте имали конструктивни отношения с представителите на Европейския парламент. Сега искам да ви дам думата, господин генерален секретар. Благодаря, господин председател. Най-напред искам да ви благодаря за топлия прием, прием и за хубавите думи. Много се радвам, че съм тук в Европейския парламент и мога да говоря пред депутатите от Европейския парламент и депутатите от националните парламенти. Пожелах да дойда тук, за да разговарям с вас и да ви помоля да подкрепите моята амбиция за засилване на сътрудничество между Европейския съюз и НАТО. Между 15, преди 15-20 години НАТО и Европейския съюз преживаха сериозни промени. Европейския съюз бе след влизането в сила на Лисабонския договор преживя, претърпя сериозна промяна. Европейския съюз е призната международна сила, в това число е в областта на отбраната. Той води граждански мисии и военни мисии в различни външни театри едно по-тясно взаимодействие между Европейския съюз и Алианса се превърна в стратегическа необходимост. Искам да кажа няколко думи за организацията, която имам привилегията да управлявам. НАТО днес е много различна организация от това, което беше по време на студената война. Но, разбира се, основните принципи не са се променили. Един трансатлантически алианс, който има твърд ангажимент към взаимната защита срещу всяко нападение и привързаност на всяка държава членка към общ набор от ценности. Приемането на новата стратегическа концепция на срещата на върха през ноември в Лисабон ще отбележи важен етап в приспособяването на Алианса. Тази нова стратегическа концепция ще бъде нашата визия и ориентир през следващото десетилетие и ще ни ръководи по пътя към засилване динамичността на НАТО. Ние ще търсим изпълнението на осъществими и устойчиви цели. Вчера представих проект на текст, те ще. Текстът ще бъде обсъден през следващите седмици. Стратегическата концепция се основава на четири стълба. Първо, отбрана и сигурност в 21 век. Нашият ангажимент към колективна отбрана по член 5 си остава непроменен и ние ще го подкрепяме чрез съответни военни дейности. Също така ще обсъдим новите опасности, като кибератаки, разпространението на оръжия за масово унищожение, тероризма и а, смущения и прекъсване на енергийните доставки. Второ, сигурност чрез управление на кризи. Вместо да реагираме на последиците от кризата, след акт на насилие, ние трябва да проявим повече активност при предотвратяването и управлението на кризата на ранен етап. По този начин ще можем да координираме дейностите си по-добре с тези на други организации, работещи в областта на управлението на кризи. Ние наричаме това цялостен подход. Също така ни трябват съответните взаимоотношения и капацитет. Трето, как може НАТО да способства за засилване на международната стабилност. За тази цел е необходимо да укрепим партньорство с Европейски съюз. По-късно ще представя своите предложения в тази насока. Политиката за партньорство с други държави е успех и ние трябва да надграждаме върху успеха, като работ... развиваме повече диалог и сътрудничество с страни в цял свят – страни, които споделят нашия интерес към мирни международни отношения, в това число страни като Индия и Китай. Заедно с това ние трябва да разширим обхвата на теми, които сме готови да обсъждаме с страните, партньори и други организации, като ОНЕ. И накрая четвъртият елемент в новата стратегическа концепция промяна и реформа в НАТО. Реформата е непрекъснат процес, а не еднократен акт. В, при труд, в сегашните трудни финансови условия стратегическата концепция трябва да очертава пътя за повече сигурност с наличните ресурси. През последните години ние постигнахме напредък а, при а, развръщаемостта на силите ни, но твърде много от нашите сили са все още в казармите. И това е наследство от студената война. Подръжката им е струва скъпо и не е приспособена за нашите нужди. Това трябва да се промени. Сега позволете ми да повдигна един много важен въпрос, който ще бъде важен в Лисабон. С оглед на заплахата, идваща от разпространението на ракетите, ние трябва да се защитаваме по-добре. Споразумението за развитие на способност за защита срещу ракетен обстрел ще ни спомогне. Сегашните ни ракети имат за цел да защитават развърнатите сили. Ние трябва да можем да осигурим ракетно покритие на територията и населението на Европейския съюз, т.е. да разширим ракетната, системата за ракетна защита и тя да стане териториална система за ракетна защита. Сега нека да се върна на цялостния подход. Днешните е, днешната сложна среда изисква е, многоаспектни решения. НАТО има своите е, силни страни, също въжи за Европейски съюз, ООН е, и неправителствените организации. За да могат тези силни страни да се допълват взаимно, ние трябва е, да обединим своите усилия и да водим диалог. През 90-те години на миналия век, когато трансатлантическата общност се обедини за да сложи край на конфликта на Балканите, ние се надявахме, че ще се изгради много по-широко взаимоотношение между ЕС и НАТО. След едно добро начало, обаче, за съжаление, не можахме да го доизградим. Защо? националната представа за значението на сътрудничество между НАТО и Европейски съюз продължава да се различават. Някои страни смятат, че партньорство между Европейския съюз и НАТО е политически приоритет. Други обаче се колебаят и казват, че по-тесните взаимоотношения могат да компрометират автономията на двете институции или да доведе до създаване на иерархични взаимоотношения между тях. Искам да успокоя онези, които се колебаят, че НАТО е, уважава автономията на Европейския съюз е, при взимането на решенията в не по-малка степен, отколкото държи на своята автономия. Освен това, широкото стратегическо партньорство означава партньорство при равнопоставеност, което е задължително условие за доверие в партньорството. През последните две години членовете и в двете организации отправят, са отправили различни предложения за а, укрепване на сътрудничеството. Мисля, че трябва да използваме това, за да повишим нивото на сътрудничество в следните три области. Първо, Европейския съюз и НАТО трябва да водят редовен диалог по целия спектър от, спектър от общи интереси, свързани с сигурността. Днес, за съжаление, НАТО и Европейския съюз не са в състояние официално да обсъждат официални въпроси, с изключение на Босна. Въпреки, че имаме многобройни общи райони на интереси към сигурността. Второ, Европейски съюз и НАТО трябва да работят в тясно сътрудничество в операциите. Все по-често ще работим заедно в едни и същи театри, ще имаме едни и същи цели, както е днес в Косово, Афганистан и по бреговете на Сомалия имайки предвид различните инструменти, с които разполагаме, нашите подходи трябва да се допълват взаимно. Това изисква ново равнище на координация и на трето място ние трябва да получим по-добра възвръщаемост от разходите за отбрана. Ще дам само един пример. Трябва да направим така, че да имаме общ подход към заплахата от така наречените е, импровизирани или самоделни експлозивни а, е, устройства. Те причиняват а, е, много голям процент а, от, неща, от а, смъртните случаи и ранените в Афганистан. За да преодолеем политическите трудности, аз предлагам двупосочен подход. Представих този подход пред министрите на отбраната в Палма де Майорка миналата седмица. От една страна всички държави членки трябва да могат да участват в сътрудничество между НАТО и Европейския съюз. Това е едната страна. От друга страна, Европейския съюз трябва да засилва своите отношения с съюзниците – които не са членове на Европейския съюз по политически и военни въпроси. Аз повдигнах три въпроса по-конкретно. Първо, по-добро участие на в области, на, които не са свързани с отбраната. Европейс... трябва да... Също така споразумение с Турция и Европейския съюз трябва да сключи споразумение между Турция и Европейската агенция за отбрана. Споделих тези предложения с, с председателя Бузек, с някои държавни правителствени ръководители и други. Радвам се, че преди две седмици Европейски свет аз очак се надявам да преодолеем заедно с специалния представител госпожа Аштън, за да премахнем пречките пред задълбочаването на сътрудничеството. 21-та страни, които са членове и на НАТО и на Европейския съюз, трябва да играят активна роля в процеса на търсене на решение. В заключение, наясно съм с ролята на Европейския парламент. Той може да способства за допълнителен напредък. Ето защо аз очаквам вашата подкрепа и очаквам вашата реакция а, на предложенията. Благодаря, господин генерален секретар. Това беше един много кратък, много прецизен доклад и тъй като нямаме достатъчно много време, сега а, искам да предоставя възможност за дискусия. Моя приятел Дължан, като председател на подкомисията по въпросите на отбраната, ще открие дискусията. Благодаря, господин генерален секретар, за изложението. Благодарим ви за присъствието тук. Ние отдаваме голямо значение на диалога с НАТО. Мисля, че вашето редовно присъствие тук способства за задълбочаване на отношенията между двете организации. Имам два кратки въпроса. Може би не са много приятни. Първият е свързан с гражданския капацитет в този comprehensive approach, цялостния подход. На мен ми се струва, че тук има едно противоречие, тъй като има опити за съкръщения. Как ще се как ще успеете да разширявате спектъра на капацитет на НАТО в гражданската област, като ограничавате и водите драстична реформа в организацията. Вторият въпрос е свързан с последното измерение, което споменахте Турция. Всички знаем, че политическият диалог между Европейския съюз и НАТО. Вие току-що представихте всички проблеми, на които се натъкваме. Косово, Афганистан, Единственият диалог Берлин плюс Ефраим е за Босна. Отстъпките, които могат да се направят на Турция и диалога с Турция по ОПСО, дали този диалог ще спомогне за, за по-нататъчно сътрудничество между Европейския съюз и НАТО. Външната политика противоречи все по-често ангажиментите, които а, са свързани с елементарната солидарност. Да, разбира се, диалог, засилен диалог с Турция, но диалог, който заедно с това е свързан и с определени изисквания. Благодаря. Благодаря, господин председател. Преди да преминем към дискусия, искам да поздравя най-сърдечно една група от около 70 студенти, които работят в Европейския колеж по отбрана и скоро влязоха в залата, така че още веднъж им казвам добре дошли. След това има много изказвания и ви моля да спазвате дисциплината и регламента за изказвания от 3 минути, за да можем да чуем всички. Господин Чокарски от е, Комисията по външни работи към Българския парламент, моля. Уважаеми господин председател, господин генерален секретар, благодаря за възможността да проведем един задълбочен диалог. В рамките на днешния следобеден форум, сесията следобедната, ние имахме възможност досега да коментираме ситуацията и участието на Европейския съюз в Афганистан. Това е една от болните теми и от това, което чухме от представителя на Европейския съюз, се оказа, че усилията на Европейския съюз са към укрепване на гражданските институции, към влагане и залагане на пари, средства за изграждане на една работеща административна система. От друга страна в НАТО основната движеща сила военна, Съединените Американски щати, залагат на бързото обучение на военни и полицейски части, които по-бързо да приемат в афганистански ръце контрола на ситуацията в страната. Моят въпрос, смятам, че ще представлява интерес отговора му, е как вие виждате възможността да бъдат съгласувани позициите на Европейския съюз и НАТО и да се търсят трети страни като партньори за успешното приключване на конфликта в Афганистан. Говорихме за Пакистан в предишната сесия. Моят конкретен въпрос е свързан с участието на Русия и факта, че на форума на Дмитрий Медведев в Ярославъл, където присъствах преди две седмици, вашият предшественик лорд Робъртсън имаше възможност с него да дискутираме в рамките на този форум, че всъщност съществуват подписани множество спогодби между страни членки на НАТО и Русия, за осъществяване на подкрепа от страна на Русия, тилова подкрепа за преминаване коридори, а не съществува договореност между Русия и НАТО, дотолкова доколкото тя има своята готовност да се включи в тази, надявам се, решаваща фаза в конфликта в Афганистан. Благодаря. Сега давам думата на господин Лисък. Благодаря, господин председател, уважаеми господин генерален секретар на НАТО. НАТО играе водеща роля и в Европа, и в света. Искам да попитам генералния секретар за държавите, които не се чувстват сигурни, защото не са членове на НАТО, но пред последните години са заявили такива намерения. Аз имам предвид Грузия и Украина. Ситуацията в двете държави сега се е променила, тя стана много по-сложна и искам да попитам господин генералния секретар на НАТО дали е приял а, президента на Украина и какво ще стане с бъдещото членство на Украина в НАТО. Знаем, че ситуацията не е много е, проста. Политическите сили в Украина са на различни мнения. Юлия Тимошенко прави опити да продължи разговорите за бъдещото членство на Украина в НАТО. След това Грузия, там ситуацията е изключително сложна в политически аспект след конфликтите от 2008 година. Обаче там няма съмнение от страна на обществото и от преобладаващата част от политическите партии, също така и президента и опозицията там, наистина няма а, съмнения, че Грузия може да а, стане активен участник в а, Западоатлантическия съюз, атлантическия съюз. Как виждате вие а, перспективите на Грузия за членство в НАТО? Благодаря, господин Лисък. Имам и други кандидатури за изказвания. Съжалявам, че трябва да огранича времето за изказвания до две минути. Много съжалявам, че трябва да го направя. Повтарям. Сега, в интерес на всички, които искат да се изкажат, трябва да намаля времето за изказвания. Господин Сингарус от Комисията по мъжни работи в Литва за две минути. Господин Сингарус. Уважаеми господин генерален секретар, радваме се, че, че най-сетне изправихте основния документ до нашите национални правителства и парламенти и ние сме готови да приемем заедно с вас общата стратегия. Новите страни членки на НАТО – и новите страни членки на Европейския съюз все още работят върху присъствието на НАТО в нашето пространство. И аз искам да ви попитам следното. Разбира се, ние се радваме, че вие споменахте първия параграф и първото, първото нещо, което, на което обръща внимание НАТО Ние се нуждаем от по-засилено присъствие на НАТО. Това не е насочено срещу съседите ни на изток, но ние искаме да има развитие. От ваша гледна точка, какви мерки следва да се предприемат, за да бъде вашето присъствие по-видимо в нашите страни, особено в Балтийското пространство? Тъй като имаме само 4 самолета, едно малко формирование, как смятате да го укрепите, защото това изглежда е само временно присъствие. Как може да стане то постоянно присъствие? Благодаря, господин Зингарис. Госпожа Копа за две минути. Благодаря, господин Размусен. Искам да продължа казаното от колегата Данжан – затова идеята за идеята за развиване на капацитета за управление на кризи. За повечето от нас в Европейския парламент това би било ненужно дублиране на усилията, тъй като Европейския съюз вече играе важна роля в тази област. В каква степен считате, че е необходимо да се започне дискусия, която да доведе до партньорство между Европейския съюз и НАТО за гражданско-военното сътрудничество, в рамките на които Европейския съюз и държавите членки могат да предлагат граждански способности, когато двете организации работят в същата кризисна зона. Искам да повторя, че Европейският парламент подкрепя задълбочаването на сътрудничество между Европейския съюз и НАТО, но това не трябва да бъде за сметка на развитието на способности на Европейския съюз и да се спазват ангажиментите за неутралитет, поети от някои държави членки на Европейския съюз. Благодаря, госпожо Копа. Господин Неофито, председател на Комисията по външни отношения в Кипърския парламент за две минути. Благодаря ви, господин председател. Както подчертахте, и както потвърди генералният секретар на НАТО, необходимо е да засилим опитите ни да подобрим сътрудничеството между НАТО и Европейския съюз след влизането в сила на Лисабонския договор. Добре известно е, че има някои проблеми в отношенията между Европейския съюз и НАТО. Специалната комисия, създадена от бивши държавен секретар на САЩ, госпожа Олбрайт, излезе с доклад след дискусии с експерти относно новата стратегическа рамка за НАТО. Аз споменавам това, защото читам за изключително важно да има взаимна допълнявост на усилията на Европейския съюз и НАТО. Такава е възможна само ако се отдава същата прозрачност и ангажимент при съвместните операции на страните, които членуват в НАТО и тези, които членуват в НАТО, но не членуват в Европейския съюз. Бихте ли коментирали този доклад на госпожа Олбрайт? Благодаря господин Неофито, господин Янако, госпожа Янако от Европейския парламент за две минути. Благодаря господин председател, най-сърдечно и благодарности за вас, господин генерален секретар, че дойдохте днес тук. Имам два кратки въпроса към вас. Първо, кои са основните заплахи за мира от гледна точка на НАТО. На второ място Афганистан. Виждаме, че Афганистан и функционирането на демократичните институции там не вървят особено добре. Считате ли, че НАТО ще може някога да напусне Афганистан и че системата, създадена в Афганистан, ще действа добре или пък тези опити ще се окажат безплодни? Благодаря ви. Благодаря, госпожо Янако. Господин Арлаки за две минути. Качеството му е на докладчик за Афганистан от Комисията по външни работи на Европейския съюз. Благодаря, господин генерален секретар. За втори път ви слушам в тази комисия. Възхищавам се на решителността и ентусиазма, с който защитавате правото на НАТО да съществува. Понякога сте убедителен, понякога не. Първият ми въпрос, например. Кибертероризмът е, представлява огромна заплаха и НАТО трябва да ни защава от тази заплаха. Сега, убедете ме, че кибератаките са толкова опасни и второ, че имаме нужда от НАТО, за да ни е, пази от тази заплаха. Вторият въпрос. Военното командване на НАТО в Афганистан миналата седмица излезе с нови насоки за сключване на договори, за да се за да има по-стриктен по подход към изразходването на 14 милиарда долара. Генерал Петреос казва, че изразходваме огромни средства без неефективно, без достатъчен контрол също по този начин се подкопават нашите усилия и се оказва подкрепа на корумпираните мрежи. Ние изпратихме запитване, ние не получихме отговор. Благодарен съм за бързата реакция на НАТО и въпросът ми е На какво се дължи това? На случайност или на вашата намеса? Благодаря. Думата има господин Мао. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин генерален секретар, за изказването. Три въпроса. Първо, разширяването на обхвата на заплахите може би води до това, че НАТО ще поеме контрол върху всички проблеми енергетика, кибератаки, може и защо не климатичните промени, хранителни продоволствието, организация за, за, за отбрана, може би ще поеме върху себе си решаването на всички политически проблеми. Второ, вие говорихте за превенцията. С каква легитимност, с каква международна легитимност, очевидно в рамките на усилията за превенция, кое дава на НАТО легитимно за тази превентивна дейност. На трето място, вие споменахте външните дейности. Европейския съюз и НАТО може би е основата на, на това предложение. Как виждате ролята на НАТО и взаимоотношенията между НАТО и Европейския съюз, като имаме предвид, че Европейския съюз има организация за служба за външни дейности по силата на Лисабонския договор, в това число е в областта на отбраната. Благодаря господин генерален секретар за пояснения по тези въпроси. Благодаря. господин Келам, две минути. Благодаря, господин председател. Господин генерален секретар, искам да ви благодаря за ясните, за ясните коментари. Някои колеги вече споменаха кибер престъпленията и атаките. Въпросът ми е при кибернападение Реалистично ли е да очакваме, че НАТО може да предприеме общ отговор, така както при едно военно нападение? Тоест, може ли да се разработи обща стратегия за защита при кибератака, тъй като, както знаем, атака, отговорът на такова нападение трябва да дойде в рамките на няколко секунди. Бихте ли ни казали също така как, дали е възможно взаимодействието и в а, а, някои области между членове на НАТО и членове на Европейския съюз. Европейския парламент предлага всички държави членки на Европейския съюз трябва да участват в заседанията между Европейския съюз и НАТО. Това възможно ли е? Благодаря. Благодаря, господин Келам. Господин Лозинг, две минути. Господин Расмусен, аз също се радвам, че имам възможност да ви задам някои въпроси. Искам да се спра на два аспекта, които вие също засегнахте. От известно време се опитвам да вникна в съдържанието на определени препоръки на Европейския съюз и НАТО от е, февруари 2010 година по тема Сътрудничество Европейски съюз НАТО. В заключенията на съвета от 16 септември беше възложено на върховния представител Кетрин Ештън да изготви списък за интензифициране на сътрудничеството Европейски съюз НАТО. В заключенията беше посочено, че това трябва да стане заедно с препоръки, които Европейският съюз е представил на НАТО още през февруари. Какви са тези препоръки? Аз не ги познавам. Те достъпни ли са публично и ако не, защо? И вторият ми въпрос се отнася до оръжията за масово унищожаване, които вие също засегнахте и по-специално разполагане на атомни оръжия на САЩ. Е, външният министр на Германия иска обаче оттегляне от е, тази сфера, докато е, САЩ искат тяхното оставане. И също така докладът, който сте възложили за НАТО 2020, се съдържа предложение едно такова решение да зависи от консенсус в Североатлантическия съюз. Какво е вашето мнение? Дали всяка страна не може сама да решава за себе си, желая ли да бъдат разполагани на нейна територия атомни оръжия или не? Благодаря. Благодаря на госпожа Лезинг. Госпожа Найт. Благодаря, господин генерален секретар. За нас винаги е удоволствие да се срещаме с вас. За това още веднъж добре дошъл в Европейския парламент по време на тази междупарламентарна среща. Вие ни очертахте евентуалната нова стратегия на НАТО. От една страна, аз разбирам, че ще се настоява за създаването на цивилни способности. Държавите членки и Европейския съюз са се стремят да изградят такъв капацитет, за да изпълнят своите ангажименти, що се отнася до гражданската сфера. Затова искам да ви предупредя да не се стига до дублиране на усилията, защото и без друго нещата са сложни и сега. На второ място за отношенията с Русия. Няколко от предишните оратори или пряко или косвено говориха за понякога трудните взаимоотношения с Русия като съсед. Отношенията между Русия и НАТО също са от критична важност. Как виждате тяхното развитие в бъдеще? Благодаря. Благодаря, госпожа Нейц. Господин Танък. Господин генерален секретар, радваме се, че за втори път сте тук. Аз подкрепям по-добри отношения, координация между Европейския съюз и НАТО и борба срещу дублирането. Аз съм заместник председател на делегацията за парламентарната асамблея на НАТО. Има по-добро присъствие на депутатите, отколкото в миналото. Как смятате да разрешите въпроса с ветото на Турция поради неразрешения кипърски въпрос. И второ, в Западните Балкани се говори за разширяване с включването им в НАТО и Европейския съюз, но има разминаване между тях – Например, Албания не е постигнала с Европейския съюз дори статут на страна, за която не въжи визов режим. Нещата с Сърбия се движат по, с друга скорост, няма особена връзка. Също в африканския а, рок няма ли дублиране между Аталанта и по-малката мисия на НАТО? страни от необвързаните, като Индия, участват Освен това, Украина също говори за стратегически интерес за членство. Москва сега се бои и от разширяването на НАТО също толкова, разширяването на Европейския съюз също толкова, колкото от разширяването на НАТО. Благодаря ви, господин Танак. Господин Шулц, за две минути. Господин генерален секретар, благодаря ви много за краткото представяне на новата стратегия на НАТО. Е, тя е, се поддържа от пет основни стълба. Вие говорихте за стратегическо партньорство между Европейския съюз и НАТО. Аз мисля, че ние трябва бавно да започнем да осъзнаваме това понятие. Европейския съюз поддържа много стратегически партньорства с Белорусия, с е, Украина, също така с Русия водим преговори, очертава се стратегическо партньорство и с Турция. Качествено погледнато това не означава нещо повече от един съюз. Освен това ние имаме 27 държави членки, които повече или по-малко имат атлантически партньори. А когато става дума за стратегически партньорства, как оценявате възможността за стратегическо партньорство с Русия? Какво смятате за предложението на бившия пред германския министр на отбраната Фолкер Руе, който искаше е, приемане на Русия в НАТО. Той можеше да си представи това. Това е една представа, която е, беше подета е, скоро от Медведев, от института Инсо и очевидно много се говори за нея. Доколко при една нова стратегия вие сте подготвен за една такава възможност и как смятате да протече източното разширяване на НАТО? Играе ли този този момент роля във вашата нова концепция. Колегите вече говориха по тази тема, но аз исках малко повече да е, прецизирам. Какво смятате е, за предложението на Медведев за нова архитектура на сигурност в Европа и евентуално приемане на Русия в НАТО? Благодаря, господин Шулц. Господин Ландсбергис за две минути. Благодаря, господин председател. Господин генерален секретар, благодаря за вашето присъствие и за вашето сътрудничество. Искам да ви задам въпроса за ангажирането на Русия. След идването на Обама на, на власт, много се говори за ангажирането на Русия в а, изграждането на, на мира. От вашия личен опит и наблюдения за поведението на отделните страни, има ли шанс а, да се убеди а, Русия, че ангажиментите, които се поемат, трябва да се а, изпълняват, а не обратното. И че за да бъде реален партньор, Русия трябва да е надежден партньор. Предвид на ситуацията към момента, дали може да се счита Русия за партньор, след като тя дори не се старае да бъде надежден партньор. Благодаря, господин Лансберге, за госпожа Гомеш за две минути. Благодаря, господин генерален секретар, за присъствието. Искам да ви попитам дали смятате, че прегледа на стратегическата концепция на НАТО променя доктрината за оръжията за масово унищожение и ядрените оръжия след новата доктрина на американския президент в Прага. Също така искам да ви попитам дали смятате, че член 5 на НАТО пред... включва и реакция и отговор на кибератака? Смятате ли, че с оглед на новия подход към предотвратяване на кризи и работа с организации, работещи по предотвратяване на кризи, това смята, че военният съюз се променя. И накрая, като генерален секретар, успяхте ли да кажете на Съединените щати, че използването на безпилотни самолети в Афганистан не само противоречи на международното право, но и не дава очакваните резултати и по този начин могат да пострадат и самите въоръжени сили на НАТО. Благодаря. Господин Вайгоч ще приключи този дебат. Господин генерален секретар, Господин генерален секретар, казаното от вас за новите заплахи се радват, така събудиха доста силен интерес. И аз мятам, че НАТО трябва да прояви чувство на самоконтрол тогава, когато става дума за идентифициране на нови заплахи. Това са заплахи, идващи от бедния свят, в света, в който има културни и религиозни различия. Искам да ви напомня, че и вие самият дадахте своя принос към задълбочаване на тези недоразумения, тъй като имахте определено становище за карикатурите, публикувани в датските вестници. Аз мисля, че НАТО трябва да зачита творчеството, но и да си остане организация за отбрана, да избягва опасността да бъде възприемана като глобален полицай. Има още една опасност, която споменахте днес. Идеята за глобален ракетен щит – идея, която никога не беше приета като решение предложено от НАТО. Аз мисля, че ние трябва да внимаваме, трябва да отдаваме предпочитание на политически решения. И накрая имам следния въпрос. Можете ли да си представите НАТО да играе конструктивна роля? за намиране на мирно решение или да улесни мирен, мирния процес в Близкия изток, защото от тук идват най-сериозните заплахи. Благодаря. Благодаря, господин Вайголд. господин генералният секретар си водеше много стриктно бележки когато вие задавахте въпроси и отправихте коментари. Сега ще изслушаме неговия отговор и коментар. Благодаря ви за много от уместните въпроси. Uh, Нявам се, че ще отговоря бързо, но това е необходимо, за да приключим на време. Първо господин Данжан за гражданския капацитет и други повдигнаха този въпрос. Мога да потвърдя, че в момента ние обмисляме създаването на ограничен граждански капацитет в НАТО, не като капацитет за участие в граждански дейности, но капацитет, който ни дава възможност да взаимодействаме с други организации, като ООН, Европейския съюз, Световната банка, Азиатската банка за развитие и други действащи лица, които могат да спомогнат за гражданското възстановяване и развитие. Ето това е полуката, която извлякахме от Афганистан, но и Косово, именно, че трябва да, трябва да сме в състояние да взаимодейства по-добре с гражданските институции. Така че това не е противоречи. Това не е противоречие с структурните реформи в НАТО. Тъкмо обратното. Ние отдаваме приоритети, ние а, махаме това, което е излишно и засилваме това, което е необходимо. Трябва да се подсили взаимодействието между гражданското и военното измерение. НАТО няма да играе водеща роля в гражданското измерение но искаме да сътрудничим с други организации. Господин Данжан не попита за Турция. Според мен това не означава а, отстъпление пред едните или пред другите. Аз мятам, че здравият разум изисква да намерим прагматични начини да подобрим взаимоотношенията между Европейския съюз и НАТО. Аз предложих прагматично решение което да не е свързано с официално признаване на Кипър, нито пък преговорите за членство на Турция в Европейския съюз. Между тези, две, тези два елемента можем да намерим прагматично решение. Ще го представя накратко, тъй като отговаря на някои други въпроси. Това е пакет. Част от пакета е изискването всички 27 държави членки да могат да участват в партньорство между Европейския съюз и НАТО. Срещу това обаче Европейския съюз трябва да може да отговори на очакванията, свързани, очакванията на държави членки, които начленуват в НАТО. Споменах споразумението за сигурност между Европейския съюз и Турция, Споменах и споразумение между Турция и Европейската агенция за отбрана и с участие на страни не членуващи в Европейския съюз в решения, като например Босна, Турция е най- е втората по големина втори, втори по големина участник в Босна, но не е участвал в процеса на взимане на решения. В крайна сметка страните от НАТО са тези, съвета на НАТО взима решение, Европейски съюз е този, който взима решение. Но това не означава да включваме нечленуващи страни процеса на взимане на решения, ако те участват в операциите. Надявам се, че можем да постигнем напреда. Господин Шукарски. Господин Чукарски, мисля, че ние полагаме всички усилия за координация между Европейския съюз и НАТО в Афганистан. В Кабул имаме специални представители. Аз много се радвам, че Европейския съюз сега е назначил един специален представител, който работи в тясно взаимодействие с представителя на НАТО и специалния представител на ОНЕ. Всички те си сътрудничат с коалицията АЙСАФ. Мисля, че всички те се познават. Имаме един, така да се каже, Dream Team в Кабул. На среща на върха в Лисабон ще поканим Европейския съюз на среща на върха на АйСАФ. Поканил съм председателя Ван Ромпой, председателя Баросо и на среща на АйСАФ ще обсъждаме Афганистан. Господин Чукарски също така изрази желание за засилен принос на Русия. През декември аз посетих Москва и предложих Русия да, предло, да осигури хеликоптери за мисията в Афганистан. В момента обсъждаме този въпрос в сътрудничество с Русия. Те не отправиха предложение, ние го проучваме, надявам се да бъде постигнат напредък. Всъщност Русия вече представи транзитни възможности за нашите въоръжени сили в Афганистан. Също си сътрудничим борбата срещу наркотиците. Господин Лисък, проведах среща с украинския президент Юнакович миналата седмица – е, уважавам решенията, взети от новото украинско правителство по отношение на взаимоотношенията с НАТО. Трябва да кажа, че отправната точка на НАТО е решението, което взехме в Букурещ през 2008 година, където казахме, че Украина и Грузия ще станат членове на НАТО, ако желаят и ако отговарят на необходимите критерии. Очевидно, те са, които трябва да решат дали да кандидатстват за членство. Е, членството в НАТО е доброволно. И аз е, уважавам решението на Украина и те казаха, че ще изпълнят своите ангажименти в рамките на сегашното сътрудничество. Господин Сингарис, изрази желание за по-видимо присъствие на НАТО във всички държави членки на Алианса. Всъщност това ще бъде важна част от стратегическата концепция. Ние възнамеряваме да покажем ясно видимо присъствие в територията на Алианса това предполага учения, на, които ще се провеждат редовно. Страните от НАТО днес осъществяват своя собствена полицейска дейност в Балтийските страни на ротационен принцип. Това е също видимо присъствие и проява на солидарност в Алианса. Госпожа Копа се спи благоприя на гражданския капацитет. Не трябва да има дублиране, съгласен съм. Целта е да се подобри нашето взаимодействие с гражданските организации, които играят основна роля в усилията за възстановяване. Господин Неофито, съгласен съм с групата експерти, че сътрудничество между НАТО и Европейския съюз трябва да се основава на взаимна прозрачност. Вече подчертах този момент. Почер... Подчертах, че сътрудничество между двете а, организации ще бъде сътрудничество между всички членове Госпожа Янако, какви са истинските опасности в днешния свят? Не мисля, че най-вероятните заплахи са конвенционалните. Мисля, че има нови опасности, като тероризъм, ракетни нападения. Мога и да спомена страна. Иран, например, и разполага с ракети, чието обсек е достатъчен, за да стигне, достигне цели в Европа. Опасността е реална. Ракетни е, нападения, кибернападения. Това не е само на теория. При три години Естония е, беше стана жертва на такова нападение. Това са все предизвикателства и ние ще повишаваме своя капацитет, за да ги решаваме. Господин Алачи ме попита, защо се занимава НАТО с киберсигурността. Трябва да кажа, че НАТО трябва да работи по киберсигурността, защото кибер нападенията представляват реална опасност за военната ни боеспособност, но те са заплаха за цялото общество. НАТО разполага с възможности за планиране, логистика, командни структури, които представляват една много ефективна база за борба срещу тези нападения. Това е област, в която ще, тяхното сътрудничество с Европейски съюз ще бъде от полза. Госпожа Янако ме попита дали НАТО някога ще си тръгне от Афганистан. Краткият отговор е да, определено. Въпросът е кога. Но нашата цел е да предадем отговорността на афганистанците Постепенно, надяваме се, процеса да започне до година. Подкрепяме амбицията на президента Карзай афганистанските сили да поемат пълна отговорност за 2014 година. Очаква международните сили да останат в Афганистан дори и след като напуснат нашите военни сили, за да а, оказват помощ и подкрепа. Нашата цел е афганистанците да станат господари в собствения си дом. Процесът обаче не, няма да се осъществява по график, а в зависимост от условията. Господин Маху ме попита за превентивни мерки и, да, и каква е легитимността им. Мога да ви уверя, че НАТО винаги ще спазва изцяло международното право и принципите на хартата на ОНЕ. И всъщност нашата мисия в Афганистан се основава на мандат на ОНЕ, мисията в Косово се основава на мандат от ОНЕ. И това е начинът по който работим. Бъдещ от управление на кризи също ще бъде в съответствие с принципите на хартата на ОНЕ. Оценявам това, че Европейския съюз изгражда служба за външни дейности. Аз имам добри работни взаимоотношения с върховния представител Аштън и другите институции на Европейския съюз. Също се работи с всички институции. Председателя Ван и председателя Баросо, председателя и върховния представител Аштън. Ценя диалога с парламентаристите. Мисля, че ние трябва да работим на всички нива. Господин Келъм, Относно кибератаките. В момента ние разработваме способности за реагиране съвместно при необходимост. Това е нова област и действително ние трябва да развием своите способности както на национално ниво, така и на ниво НАТО. Всъщност НАТО като организация ежедневно е атакувана. Затова ние трябва да подобрим общата ни отбрана. Госпожа Льозинг, вие поставихте хубав въпрос за заключенията на Европейския съвет. Вие също отбелязахте факта, че има позоваване на някои предложения или препоръки, направени от Европейския съюз към НАТО. А всъщност не зная дали тези предложения са публикувани от страна на Европейския съюз. Европейския съюз трябва да вземе решение, но аз мога да кажа, че аз съм получил конкретни предложения. Искам да привлека вниманието ви върху факта, че заключенията от Европейския съвет ясно заявяват, че трябва да се опитаме да отидем по-далеч от тези предложения. Искам да подчертая този факт, е, защото високо оценявам предложенията, които получихме, но не считам, че те ни дават нужната платформа за истински пробив в нашите отношения. Затова трябва да отидем по-далеч и аз очаквам дискусията с върховния представител Аштан, както и с други представители на Европейския съюз. Относно ядрените оръжия – Разбира се, в крайна сметка, политиката за сигурност, включително ядрената политика, са въпроси, които са в компетенциите на съответните държави. Но в НАТО ние считаме, че решението на една страна може да повлияе на решението на други страни. Ето защо ние сме поели ангажимент да се консултираме преди да бъдат вземани решения, преди да, предприем... да бъдат предприемани конкретни стъпки. Тоест, има дух на консенсус в рамките на НАТО. Разбира се, трябва отново да подчертая, че в крайна сметка тези решения са национални, но е възможно държавите да решат да а, вземат подобни решения само в сътрудничество с останалите. На въпроса на Аними Нейтс и на господин Шулц, те ме запитаха за Русия и за развитието на отношенията ни с Русия. Това е много важен въпрос. Преди всичко, господин Шулц ме попита дали можем да си представим Русия като бъдещ член на, Евро... на НАТО. Трябва да кажа, че член 10 от договора за НАТО казва, че Алианса може да покани която и да е европейска държава, която е в състояние да допринесе за евроатлантическата сигурност и да утвърждава принципите, залегнали в договора, т.е. такава държава може да бъде поканена да се присъедини към Алианса. Това се отнася за всички европейски държави. В това отношение ние не изключваме никого. Но не считам, че е реалистична перспективата Русия да стане член на НАТО, защото поне тя не е подала кандидатура. Посланника а, на, на НАТО в Русия подчертава, че това няма да се случи никога, но аз а, считам, че един реалистичен път а, за напред е да се развива това, което аз наричам стратегическо партньорство между НАТО и Русия. Въпреки, че Имаме спорове с Русия и имаме несъгласия по Грузия, както и по други въпроси. Има ясно и области, в които имаме обща интерес в сферата на сигурността. Афганистан е такъв пример, но също и, и борбата срещу тероризма, срещу наркотиците, срещу пиратството, също ракетната отбрана като евентуална сфера на сътрудничество. Считам, че ние трябва да развиваме практическото сътрудничество в онези области, където сме изправени пред едни и същи предизвикателства по сигурността. Противоракетната отбрана, както вече подчертах, е реална заплаха при реална заплаха всъщност ние се нуждаем от реална защита. Ако искаме да развием натовска система за противоракетна отбрана, трябва да поканим за участие и Русия, защото във военно изражение тяхното участие ще позволи по-добро покритие, повече ефективност и в политически план ще покаже на Русия, че тази противоракетна отбрана не е насочена срещу нея. Това може да създаде една истинска обща евроатлантическа архитектура на сигурност от Ванкувър до Владивосток. И вместо да говорим за договори, за документи, в този случай ние ще говорим за реална сигурност, за сигурност, която е от значение за хората. Именно така виждам аз нашите отношения в бъдеще. Господин Танак ме попита за Балканите. Моята мисия е всички страни от Западните Балкани да бъдат интегрирани в евроатлантическите структури, в НАТО и Европейския съюз. Те могат да се движат с различна скорост, съгласен съм с това. Ние трябва да отчитаме разликите в стремежите за евроатлантическа интеграция на всички страни. Ние обаче постигнахме напредък. Ние имаме а, отношения с Черна гора, с а, Босна. Ние сме готови да започнем преговори за а, присъединяване с а, а, Скопие, след като се разреши удовлетворително въпроса с името на страната. Искам да има напредък в отношенията ни с Сърбия също. И така. Аз съм доста оптимистично настроен за бъдещото развитие на Балканите, на Западните Балкани. Господа Гомес ме запита за ядрената политика и за новата стратегическа концепция. В момента ние договаряме новата стратегическа концепция, но считам, че трябва да подчертаем, че от една страна ние сме за безядрен свят, като същевременно подчертаваме, че докато съществуват ядрени оръжия, ще се нуждаем а, и от а, ядрено възпиране, но че ние ще работим за все по-малко разчитане на ядрените оръжия. Кибератаките могат евентуално да бъдат включени в защитата, предвидена в член 5, съгласно нашия договор. Всеки съюзник може да поиска консултации ако се чувства под заплаха, съгласно член 4. И ако тези консултации а, доведат до а, решение да се предприемат мес, а, действия, това може да доведе до предприемане на действия съгласно член 5. Така че потенциално това е възможно. И на въпроса на господин Вагел. Не, НАТО няма да се превърне в глобален полицай. Със сигурност това няма да стане. Но следва да имаме предвид, че ако искаме да защитаваме ефективно хората в съвременния свят, ние трябва да се справяме с новите заплахи и предизвикателства по ефективен начин, да се борим срещу тероризма и да се борим срещу този тероризъм там, откъдето той проистича, както в случая с Афганистан. Т.е. да не бъдем глобален полицай, а да превърнем териториалната защита на нашите страни и население ефективна. И в заключение за Близкия изток. Разбира се, малко предварително е, преждевременно е на този етап да обсъждаме някаква бъдеща роля на международни сили в Близкия изток, след като там няма мирно споразумение. но а, можем да бъдем оптимисти и да си представим, а, че евентуално може да се стигне до мирно споразумение. В този случай считам, че ще се нуждаем от присъствието на международни сили в Близкия изток, които да наблюдават и да упражняват контрол върху спазването на мирното споразумение. Дали можем да си представим роля на НАТО в този случай, не зная, но за сега нашият отговор е бил, ако има мирно споразумение, ако страните поискат нашата помощ и ако ООН даде мандат за подобна мисия, тогава съюзниците от НАТО ще са готови да обмислят това предложение. Това е позицията ни към момента, но мисля, че първата стъпка ще бъде да се стигне до мирно споразумение. И това е трудно, но се надявам, че страните ще постигнат успех, защото този конфликт пораща много повече напрежение в съвременният свят и ще дадем огромен принос към международната сигурност и мир, ако този конфликт бъде разрешен. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин генерален секретар. Преди да благодаря, може би няколко думи, ако позволява колегата Донжан. Искам да се спра на една точка, която бих искал да разширя преди няколко седмици имах възможност да се срещна с президента на Грузия, който направи посещение в Брюксел. И господин генерален секретар, вие може би бихте могли да кажете няколко думи за това как в момента се развиват отношенията с Грузия. Как бихте описали тези отношения? Споменах Украина, що се отнася до Грузия. Отправната ни точка е същата решението, което взехме в Букуреш през 2008 година. През 2008 година НАТО реши Грузия да стане член на НАТО, стига да отговори на необходимите критерии. След събитията през август 2008 година, ние създадахме комисия НАТО и Грузия. Нашето сътрудничество с тази страна се осъществява в рамките на тази комисия. Водим редовни срещи и на политическо ниво. Грузия има ясни евроатлантически амбиции. Ние ще продължим да я подпомагаме процеса на осъществяване на нужните реформи. Между другото, в петък аз ще посетя Тбилиси, ще водя политически разговори с политическите ръководители в Грузия още едно доказателство за нашата ангажираност. И аз предвиждам нашето сътрудничество с Грузия да се развива в рамките на Комисията НАТО Грузия. Благодаря, господин генерален секретар, също и за допълнителния отговор, който дадохте. Благодаря ви за всички отговори. Между другото, те бяха много прецизни, много конкретни. Мисля, че успяхме да обхванем редица въпроси, които предвид краткото време, успяха да намерят изключително ясни и прецизни отговори. Надявам се, че и вие, господин генерален секретар, добихте по-голяма представа за нашите отговорности, за нашето виждане на нещата и е, също така виждате е, какви ще бъдат и нашите отговорности в е, светлината на Лисабонския договор. Мисля, че а, мога от името на всички да кажа, че можем да ви уверим, че сте изключително способен генерален секретар. Вие сте голям комуникатор, много прецизен, много прозрачен сте в а, осъществяването на контакти и е, мисля, че по този начин могат да се решат много проблеми, които все още не са намерили своето решение поради това, че са комплексни. Ако се срещаме по-редовно, мисля, че това ще бъде по е, в интерес е, на двете страни. Благодаря. Преди да ни напуснат колегите от националните парламенти. Аз искам да им благодаря най-сърдечно за присъствието и съдействието. Пожелавам ви е, приятно пътуване за дома. Очевидно има все още някои проблеми с полетите, но, както казах, мисля, че нещата няма да бъдат толкова драматични пожелавам ви приятно пътуване.